Моля, заемете местата си. Отвирам поседение. Откривам заседанието. Бих искал да ви припомня, че съгласно правилника за дейността на Европейския парламент, под временното председателство на досегашните председатели не могат да се провеждат никакви други разисквания, освен точката избор на председател на парламент, което означава проверка на пълномощията. Дебати няма да има. Припомням ви това, защото точката от дневния ред е избор на председател на Европейския парламент – съгласно правилника за дейността на парламента. Съгласно този правилник сме длъжни да произведем избори за председател на парламент. Член 13 от правилника гласи, че изборите за председател на Европейския парламент – се основават на излъчени кандидатури от политическите групи или минимум 40 кандидати. Получени са следните три кандидатури за председател на парламента в хронологичен ред. Ще ви ги припомня господин Нирш Дева, може би да се изправите.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 за своето съгласие да се гласуват техните кандидатури. Моля ви да останете по местата си, защото ще продължа да говоря на полски, а това означава, че ходейки и залата няма да може да ползвате слушалките и да чуете превода. Съгласно член 14 от правилника за дейността на парламента, за председател на парламента е избран кандидатът, който печели абсолютно а, мнозинство от действителните гласове. Ясно е посочено в правилото и кои бюлетини са действителни, кои не. Осем колеги ще бъдат преброители. Чрез тегляне на жребии ще определим преброителите. Тук имаме пълния списък на членовете на парламента, които разбира се имат право на глас. Това е урната с имената на депутатите. Изтеглих първото име, Борселино. Колег Колик Борселино. Мадам, do you agree? Госпожо, съгласна ли сте да бъдете преброител? Госпожа Борселино е първият избран преброител. Согур. Согур. Шогур. Шогул е следващото име. Please stand up, if I could ask you. Моля, изправете се. Съгласен сте? The next Следващият преброител Штилер. Лейди о, леди, о. Леди, Мадам Штилер. Госпожа Штилер. Е, е, е, съжалявам, моля ви, няма да мога да бъда преброител. Не сте съгласна, казва председателя. Ah. Sorry, sorry. Congratulations. Много се извинявам от една страна, от друга страна ви поздравявам и пожелавам всичко най-хубаво. Great. So we will vote a uh, substitute. Тогава ще изберем заместник на ваше място. Чудесно! Панайотов. do you agree? Yes. Съгласен сте, господин Панайотов? Благодаря ви. Next name. Рюле. Следващият е Рюле. Not here. Well... Отсъства Рюле което означава, че трябва да изтеглим друго име като заместник. Поц. Поц. Do you agree? Съгласен ли сте, господин Поц? Виждам, че кимате утвърдително. Благодаря. Борис. Do you agree? Съгласен ли сте? Не? Добре. Господин председателю, имам ангажименти с делегация на а, казахските опозиционни сили и трябва да присъствам на среща с тях. Добре, тогава следващото име е Баго. Do you agree? Great, thank you very much. Съгласен сте, благодаря ви много. Следва Калиновски. Do you agree? Съгласен ли сте, господин Калиновски? Да. Калфин е, е следващото име. Do you agree? Съгласен ли сте, господин Калфин? Благодаря ви. Виждам, че кимате утвърдително. И последният преброител. Елейро Родригес. Where is he? Where is he? Do you agree? Great. Dear colleagues. Съгласен сте? Чудесно. Сега, скъпи колеги, ще ви обясня следващата точка. Много ви моля, госпожи и господа депутати, избрани за преброители, да се приближите отпред и да заемете местата, отредени за преброителите моля в реда, в който бяхте избрани, да заемете местата си. бе, е, на госпожа Борселино, господин Панайотов Ф и Хаш. Продължаваме по разпределението по азбучен ред. На Калиновски. N и R на Калфин, буквите S на Перейро Родригес от Т до Z, следвайки последователността на латиницата. Моля осемте колеги да се приближат и да заемат местата за преброителите. За няколко минути да бъдем заедно отпред. Сега, моля ви, сега. If you could come and to stand up. Много ви моля, колеги, заповядайте тук при мен. It, it is order. Двама колеги още не са дошли. Много моля двамата колеги, избрани за преброители, да дойдат тук на подиума. Шестима са тук, но двама все още не са дошли. Моля, заповядайте отпред на подиума. Proszę Państwa, Co? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie instrukcję do... Сега чета точните инструкции за гласуването. Аз съм сигурен, че сте ги получили по електронната поща Зная обаче, че не всички са успели да прочетат задълбочено материала, за това ще припомня процедурата. Първо, ще бъдат раздадени бюлетините в пликове или може би вече са раздадени бюлетините и пликовете. Те трябва да бъдат раздадени на всички членове на парламента, а междувременно, моля ви, слушайте указанията. Бих искал да ви припомня, че за да бъде избран, кандидатът трябва да събере абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове. След като получите бюлетината, ще отбележите в квадратчето името на предпочитания от вас кандидат. Можете да гласувате само за един от излъчените кандидати. Ако бъдат отбелязани двама или трима кандидати, бюлетината ще е недействителна и гласът няма да се брои. Недействителна е бюлетина, в която не е отбелязано нищо. Ако допуснете техническа грешка и отбележите не кандидата, когато желаете, ще получите нова бюлетина при условие, че върнете сгрешената. Моля, останете по местата си. Откривам гласуването. Всички имена трябва да бъдат записани в протокола, затова ви моля да се разпишете в присъствения списък за гласуването, който се намира непосредствено зад урните. Срещу удостоверение за самоличност. Бюлетините се поставят в плика, който се пуска в урната. Бюлетините се сгъват и поставят в плика. Преброителите гласуват последни. Господин Шлютер, имате въпрос? Да, съгласно правилника.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 Имаме тримесечен срок, съгласно Кодекса за поведение. Затова нека пристъпим към гласуването. Моля, заповядайте. Very good.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

Dear friends, I will check. Скъпи приятели, сега ще проверя дали гласуването е приключено. Госпожа Борселино, урната с букви А и Б. Приключи ли гласуването при вас? Госпожа Борселино. Урната за букви А и Б. Приключили ли сте или все още не? Okay, you are coming. Okay. Uh, box C E. Урна буква С Е. Колегата Шого е преброител. Приключихте ли гласуването? Да, благодаря. Е ФГ, колега Панайотов, е ФХ. Приключихте ли, колега Панайотов? Приключихте ли? А, още, още не, добре, ще изчакам. Добре, отлично. Ще изчакаме още малко. Урна А, Б пристига. Благодаря ви. Господин Пол, колега, преброител по букви ЛМ, приключихте. Добре. Благодаря, господин Баго. Букви Н до Р. Приключихте ли? Добре. Господин Калиновски. Буква С Приключили гласуването при тази урна? Благодаря. Колега Калфин, буква С. Колега. Да, шестима не гласуваха. И урна Т е до Z. Перейро Родригес е колегата преброител. Приключихте гласуването при вашата урна. Благодаря. Сега ви моля, ако някой все още не е гласувал и би искал да гласува веднага, да го направи, но очевидно няма такива. Закривам гласуването, колеги. Моля преброителите. да се отправят към кабинет R101, мястото, което е определено за преброяването на гласовете. Временно спираме заседанието, след като резултатите бъдат готови, ще възобновим работата си и резултатите ще бъдат обявени на електронното табло. Благодаря ви.